Allora vi prego di prendere posto. Вземете местата си, за да започнем работата си днес след обед. И ще започнем с приемане на дневния ред. Всеки депутат би трябвало да има дневния ред. Ако до края на заседанието няма възражения, Това е процедурата, която беше прията от е, другия предишния председател, ще сметнем, че, одобрен, че е одобрен протокол от заседанието, от предишното заседание. Днес имаме гласуване, имаме превод на всички езици. Значи сега одобряваме е, протокола от заседанието от 10 ноември. Отново ще приемем, че е прият, ако няма коментар до края на днешния ден. След това Предвид факта, че имаме гласуване и още две теми, бих желал да почна веднага с представяне на ключовите елементи от проучването на Европейската мрежа за възобновяеми енергийни източници. За дебата и за презентацията имаме един час. Искам да дам думата на директора, доктор Аутман, който е а, отговорен за това проучване. Той има 10 минути, за да представи това проучване. Господин Алтман ще вземе думата но първо господин Бренинг Майер ще вземе думата. Той ще има 10 минути. Благодаря, госпожо председател, за встъплението. Уважаеми евродепутати, дами и господа, съм аз съм Антони Бренинг Майер. Моя колега е Матия Саутман. Ние сме екип експерти, които сме изготвили това проучване, което неодавна ви беше раздадено и което ще е, ви представим в общи линии. Става дума за Европейската мрежа за възобновяеми енергийни източници. Искам само да кажа, че имаме 20 минути е, да представим едно проучване, което е от 150 страници. Е, десетки души са участвали в това проучване. Това е а, дневния ред. Искаме да ви представим общо на съдържанието на проучването. След това да разгледаме някои основни елементи, като например основните а, пречки, а, анализ, а, разход, полза, приоритети на взаимната връзка и на последно място на и по значение допълнителни а, препоръки. Нека да ви разкажа сега за съдържанието. Това не ви изненадва. Имаме 20% план ВЕИ до 2020 година, 80-95% намаление на емисиите на въглероден диоксид до 2050 година, което ще е, изисква промени в съответната електрическа грижа. Интегрирането на флуктуиращите вей в веригата е дългосрочна задача. Целта е да се определи необходимата енергийна инфраструктура до 2050 година, като се отчитат различни фактори. Анализирахме редица различни сценарии, които а, се основават на различни предположения. Повечето от тях обаче са преди Фукушима а, и междувременно редица държави членки промениха своята енергийна политика. Също така а, паритета в а, новите ВЕИ технологии може също така да промени допълнително сценарии в бъдеще. Нещо друго, което трябва да кажем, ако разгледаме сценариите и прогнозите до този етап, на този етап постиженията показват, че се надвишават прогнозните стойности и това е състоянието на този етап. На... Разгледахме също така анализ за разходи и полза за инфраструктурата, ще се разгледат консултациите, трудностите при ясното оценяване, също така цели и действащо законодателство на равнище Европейски съюз и пречките. Преч, препоръките могат да се считат за комплексни и отговарящи на необходимите въпроси. В този диапозитив са изложени основните съображения. Ние ги наричам основни съображения, защото смятаме, че това са нещата, които трябва да се откорят от изследването, които а, е, трябва да знаете. Подробни анализ, разходи, полза за инфраструктурните проекти. Ще се върнем на този въпрос. Потенциалните ползи и конфликти по отношение на интеграцията, сигурността и политиката на доставки в енергийната сфера. Необходимо Необходимо е да се създадат повече инфраструктури, повече връзки, в резултат на което ще има по-малко задръстване и повече по-голяма търговия. Също така ще има по-малко зависимост от изкопаеми горива. Ще се засили, например, биогоривата или слънчевата енергия от Африка. Всичко това е във връзка с производството на технологии на ВЕИ. Също така ще се отрази развитието и върху ценообразуването с течение на времето, но това ще зависи и от географския фактор. Основно предизвикателство ще бъде баланса. И не само балансът, но и а, балансирането в пазара, резервните капацитети ще означава, че ще бъде една движеща сила за цените, които а, вероятно ще растат, което трябва да се управлява много внимателно в преходната сфера. Ако погледнем еко въздействието на новата структура, има някои съображения, които които ще разглеждаме, но от гледна точка на политиката следва да се разгледа съотношението между политиката по климатичните промени и, например, механизмите за търговия с емисиите и подкрепата за ВЕЙ. Може би ще има потенциални конфликтни елементи, които можете да проследите в проучването. Ще разгледаме различните пречки, по-подробно от гледна точка на тяхното социално, економическо и административно естество и на последно място не и по значение ще разгледаме а, ръководните фактори, а, които ще играят важна роля за актуализирането на електрическата инфраструктура. Много работа е извършена за подготовката на тези промени, извършва се значителна координация, но това, което ще бъде важно е не само координиране, но и поемане на отговорности. Следните диапозитиви, вероятно сте ги виждали, те ви показват географското разположение на ам, ресурсите от вятър, от ляво, а в дясно а, слънчевото облъчване в Европа. Те си е, енергии, е, тези източници се наричат флуктуиращи веи и те са а, е, източник на много от промените, които трябва да се направят, за да може да се интегрират тези ресурси. А, добрата новина е, че те са достатъчни, за да отговорят на потребностите ни, но не с наличната инфраструктура. Тези флуктуиращи вей са не винаги налични там, където са най-нужни. Е, необходимо е да се пренасят тези веи от там, където са произведени, където ще бъдат нужни с високоволтови и нисковолтови преносни системи. А, необходимо е да се балансира, да се постигне баланс. Тук виждате другите два възобновяеми източници на енергия. А, водни и геотермални. От дясно най-светлият свят е там, където има най-много водна енергия. Необходимо е да се стабилизират и управляват равнищата на търсенето. Флуктуациите са от, дне, е, от е, дневно и от сезонно естество. Какви промени очакваме? разширяването на трансмисионната мрежа, на електропредавателната мрежа, за да може непрекъснато да се балансира търсенето и предлагането, дори на големи разстояния. Има и други възможности, които следва да бъдат включени, например промяна на дизайна на пазара, генериране и управлението му, превръщане на електричеството в окончателна енергия за други цели, например за отопление, за транспорт или други цели реагиране на търсенето и складиране на енергия. Ще разгледаме този въпрос по-късно, резервите на нефт, газ и така нататък и други възможности за съхраняване на енергия от ВЕЙ. Тук получавате представа за различните възможности най-отдолу на, на псисата е, е дела на променливото генериране, а по ординатата са разходите и всичките възможности, какви разходи се предвиждат за различните опции. Мисля, че трябва да се каже, че всички тези опции вече са факт до една или друга степен и оптималното решение ще зависи от местните условия. Понякога решението е в съхраняване, понякога е друго. Необходимо е да се съчетае всичко економически изгодно, за да се отчете економическата жизнеспособност на заинтересованите лица. И така, това сега да отида малко повече в подробностите. Тук разглеждаме различните пречки за разпределението на мрежите. Установихме, че техническите пречки, които са дадени в дъното на слайда, са най-малките най-малките пречки, те са управляеми. А другите три економически, социални и административни пречки са актуални, необходима е и политическа воля на равнище на Европейския съюз и на държавите членки. Ранжирането на пречките не е толкова важно тъй като всяка от тези пречки може да има различно значение в зависимост от местните характеристики на енергийния проект. Аз след малко ще дам думата на Матиас, но искам само да ви покажа тук слайдовете, които имаме за економическите пречки, изкривяването на пазара, трансгранични проблеми липса на ем, стимули за инвестиране, липса на частно финансиране. Днес е много трудно да се разгледат административните процедури. Е, Социалните пречки са свързани с екологични проблеми, например свързани с птици и прилепи, но има технически възможности. Здравословни проблеми не се установяват, но трябва да се управлява този фактор много важно, много внимателно с оглед на въздействието върху хората и другите пречки. Сега в сферата на административните пречки имаме национална регулация понякога. Тя не съответства на европейската система. Процедурите за издаване на раз... разрешителни е бавна достъп до веригите, е екологично въздействие, на, оценка на екологическото въздействие и всичко това е доста скъпо. А сега ще дам думата на Матис, който ще разгледа другите елементи на презентацията. Благодаря, Антони. Аз ще говоря от една страна за анализа на ползите и разходите, връзка с инфраструктурата и от друга страна по отношение на приоритетите, които в момента се обсъждат на европейско ниво за този вид инфраструктура. Каква е целта на анализа на ползите и разходите? Нека да ви напомня защо този въпрос е толкова важен. Идеята тук е да се направлява подбора на инвестициите и разпределението на разходите към всички заинтересовани страни. Насочване на подбора на инвестициите не означава само дали да се одобри или да се отхвърли един проект, а да се реши кой проект носи най-големи ползи спрямо вложените средства. Това е начин да се направи класация на проектите. Освен това искам да ви напомня, че анализа на ползите и разходите включва всички цели на инфраструктурата, а не само интегрирането на възобновяемите източници на енергия. Повечето от вас са виждали тази графика. Инвестициите, особено когато става въпрос за разширяване на мрежите, се правят за да се гарантира сигурността на доставките, да се включат по възможно най-голяма степен възмолямите източници на енергия и да се интегрират пазарите на електричество. Ние разгледахме четири основни типа инфраструктура и четири аспекта тук. Един от тях е разширяване на мрежите, но говорим и за съхранение. Това е всъщност един от най-важните елементи. Някои разширявания на мрежата не са свързани с увеличаване на капацитета за съхраняване. Понякога може да се намали необходимостта от допълнителни мрежи управление на предлагането също е важен аспект. Нека да отбележим, че живота на инфраструктурата като цяло покрива няколко десетилетия, може би до 2050 година, за всичко, което се взима като решение днес. Освен това, може да се да измине цяло десетилетие преди да разположим и разширим инфраструктурата. Има много несигурни елементи, свързани с анализ на ползите и разходите. Е, на първо място дългосрочните въпроси. Кой ще знае, какви ще бъдат дългосрочните ползи през 2050 година. Много е трудно да се оцени това. Има редица други параменти, параметри, за които резултата не е толкова ясен. Например, цените на горивата, разходите за инвестиции за прехвърляне, цената на сигурността на системите, оперативните условия и така нататък. Какво да правим по отношение на тези несигурни елементи? Важното е да имаме различни сценари. Не само два или три, а много сценари. Нека да кажем 10, 15 или 20. И след това можем да видим какво може да представлява едно стабилно решение за инвестиции, което да проистече от тази палитра от различни сценарии. Освен това е важно да има анализ на чувствителността, да има вариране, променяне на параметрите, за да се види кое ще окаже най-голямо въздействие върху ползите и разходите. Основните ползи сега. Доста голям списък, няма да навлизам в подробности. Нека да кажа, че принципно ще има увеличаване на ефикасността относно използването на възобновяемите източници на енергия, ще има намаляване на разходите за опериране на системите, ще има увеличение на нивото на конкуренцията. Тук е свързан този елемент най-вече с интегрирането на пазарите на електричество, ще има увеличение на сигурността на доставките. Това ще се дължи най-вече на възможността за прехвърляне на възобновяеми източници през границите и така ще се задоволява търсенето на енергия, ще има увеличаване на стабилността на пазара и ще има и увеличение на търсенето. Ефикасността на използването на съоръженията за съхранение също се увеличава. Трябва да кажа, че в Европа Капацитета за съхранение е много нисък. По отношение на природния газ, естествено, е, можем да кажем някои по-различни е, неща, но така или иначе имаме много нисък капацитет на съхранение в Европа и накрая, но и на последно място, по значение ще има потенциално увеличение на размера и на ефикасността на новите генератори. Какви са резултатите относно анализа на ползите и разходите по отношение на инфраструктурата в Европа? Вижда се, че в повечето случаи ползите ще бъдат по-големи от разходите, но трябва ясно те да се изчислят. И ползите, и разходите. Както вече ви казах, трябва да се приложат различни сценарии, за да се види кой сценарий е устойчив и кой не. Ползите излизат извън параметрите на по-голямото използване на възобновяеми ресурси, но ползите няма да са разпределени равномерно, така че трябва да има анализ на ползите и на разходите, за да се види по-добре как да се откликне на интересите на различните участници. По отношение на приоритетите в инвестирането в инфраструктурата. Виждате какви цели има в различните държави за използване на възобновяеми ресурси. В някои страни, като Ирландия, Дания, имаме предвидени големи дялове на променяща се енергия Във френската система има голям дял на ветрената енергия, например. По отношение на Испания, Португалия е, имаме някои предизвикателства. Какво сме направили? Предложили сме приоритети в така наречения пакет за европейска инфраструктура, който дойде през октомври от комисията – освен това има и един проект, който се казва ENSO-E. Тук използваме един подход отдолу нагоре. Какво имам предвид? Всяка страна предлага най-важните според нея проекти, но няма проект отгоре надолу. От а, европейска перспектива, гледайки от а, спътник, къде трябва да са приоритетите. Такова нещо не искаме да има. Не, искаме да има подход отдолу нагоре. Ако погледнете член 12 от пакета за европейска и е, инфраструктура а, и насоките по трансевропейските мрежи. Там се вижда, че проекта ЕНЦОЕ e трябва да подготви методология за хармонизиран анализ на ползите и разходите за цялата система в областта на енергетиката на ниво Европейски съюз за проектите, които са от общ интерес. Твърде амбициозно да се очаква НСОЕ да представи методология само месец след влизането в сила на този регламент, затова би трябвало да има малко повече време, за да се подготви такава методология. Въпреки, че има известни анализи на ползите и разходите. От една страна, те не са категорични относно това дали приоритетите, които се предлагат до сега, са оптимални. Освен това, нямаме необходимото ниво на подробности и на стабилност, за да може тези заключения да бъдат научно издържани и да бъдат издържани от политическа гледна точка, освен това. Виждате нивото на взаимните връзки, които са изградени вече. Ако преминем към следващия диапозитив, ще видите къде се намират приоритетите според пилотния проект за развитие на трансевропейските енергийни мрежи. Това трябва да представлява положението през 2020 година, възоснова на планировката в момента. Интуитивно погледнато тези предложения изглеждат много добри, но няма научна обосновка за това. Не може да се каже реално те дали са добри или не. Какви са изискванията във връзка с научната работа? Трябва да навлезем в по-големи подробности и да бъдем последователни на европейско ниво. Това се казва всъщност на този диапозитив стигаме до последния слайд от тази презентация, препоръките. Инфраструктурата може да бъде с високо ниво на взаимозаменяемост. Съответно, за всеки от проектите трябва да се направи анализ на ползите и разходите, за да се види къде може да има най-големи ползи спрямо разходите. Имаме нужда от много различни сценарии. Те трябва да бъдат включени в анализа на ползите и разходите. Както вече ви казах, научната дейност трябва да се позасили, за да имаме издържани от научна гледна точка методи и решения. Тук ще спра. Благодаря ви за вниманието. Аз и колегата сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Благодаря. Ringraziamo i nostri relatori. Diamo subito la parola. Благодаря много на представителите е, на проекта. Давам думата на колегите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за предоставеното ми време. Благодаря на авторите на изследването за експозетата. Обеден съм, че това ще бъде един важен принос в нашата работа по тази тема, особено анализа за ползите и разходите. Ще задам няколко въпроса. Вярвате ли, че съществуващите в момента пречки и трудности ще могат да бъдат отстранени, така че действително да се модернизира и поднови инфраструктурата оншор на е, бреговата ивица и на територията на европейските страни. Не съм е, е успявал до сега да намеря е, съвсем конкретна информация. Някои е, източници казват, че около 4 пъти повече са източниците, които са на сушата. Така че е, доколко ще бъде възможно едно безпроблемно пренасяне на електроенергията от единият вид възобновяеми източници офшор към другите оншор. Пречките, както знаем, са социални, технически, финансови и така нататък. Но нещата са свързани с съоръженията за складиране на енергия. Доколкото ни е известно, само водната енергия няма проблеми по отношение на складирането, така че е, би трябвало е, да имаме предвид и този проблем. Е, малко са страните, които имат един уравновесен микс с голям дял на водна енергия. Освен това, как изглеждат нещата във времето? До 2020 година Смятате ли, че ще могат да се предприемат необходимите технически усилия и промени, така че да се създаде съответната мрежа? И няколко думи за фотоволтаиката. В е, текста на вашето изследване, включително и в е, експозетата, които чухме, не можах да открия нищо за фотоволтаиката. Знаем, че нейният дял е доста малък, но Смятате ли, че и в бъдеще ще се отнасяме по този начин към фотоволтайката пренебрежително и е, ще елиминираме всички възможности, които тя предлага? много често критикуват нашите държави в Европейския съюз, тъй като ние говорим за чудесни проекти, за мащабни планове, но същевременно не можем да постигнем необходимия дял на възобновяеми енергийни източници. Независимо от големите ни амбиции, които декларираме в политически решения. По-рано или по-късно ще трябва при всички положения да се очаква едно нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници. Въпросът е кога да го очакваме, ще е в обозримо бъдеще. Очаквах в това отношение един малко по-оригинален отговор. И освен това, смятате ли наистина, че сравнителният метод между различните альтернативи ще могат да се използват и от АЦЕ и от ЕНСО в бъдеще при реализацията на проектите, особено по отношение на най-натоварените за мрежата часове. Можете ли да представите е, нови аргументи в е, връзка с зададените въпроси? Благодаря, казва председателката. Благодаря на колегата Корея Кампус, който е докладчик по темата инфраструктура в е, областта на енергетиката. Още пет колеги са се записали за изказване, след това вече ще преминем към гласуване. Господин Шадо. Благодаря, господин председател. Има нещо, което беше споменато и което ми се струва много важно. Това е. В момента водим преговори за един нов регламент, който задава новите критерии и анализа за разход, полза, който споменахте. Всичко това трябва да бъде е, основано на общия интерес. Но днес е, това е, се урежда от националните планове. Няма ли да бъде възможно да се обмисли процес, който което ще даде възможност, когато се, създаде, когато се установят тези критерии, да се върне проблема към държавите членки, а, за да може наистина това да бъде проект в общ интерес защото рискуваме да изберем проект, който е в общ интерес, но който да се окаже, че не е в интерес на определена държава или на две държави, който настоява само на инфраструктурата. Аз мисля, че трябва да се предвиди връщане на национално равнище за преразглеждане. Благодаря. Благодаря. Е, закривам списък. Е, нямаме време. Благодаря, господин председател. Казва следващия оратор. Искам да кажа е, само нещо съвсем може би не съвсем свързано с темата. Аз не съм. А, аз се запознах с темата тази сутрин и съм нова в комисията, но тук разглеждаме как най-ефективно може да се използва про, а, производството и разпространението на енергия от а, възобновяеми източници. Аз бях кмет на Милано от, в продължение на 9 години и ВИ а, се увеличава една, един от източниците е растящия буклук в държави, в градовете. И в оценката на ВЕИ би трябвало да отчетем и отпадъците. Буклука а, който може да се гори, ако се използва е, съответната горивна инсталация може да се а, може да се в, получи възобновяема енергия. А, и това е един много конкурентоспособен начин за 10 години. Ние разгледахме разходите за а, извозването на буклука. Може би трябва да се направи едно конкретно проучване за изгарането на отпадъците, защото учени, и не само луди учени, говорят за нови електроцентрали, които ще горят достъпна, достъпна достъпни материали. Има също така ядрената енергия няма да се разглежда като възобновяеми източник на енергия. Господин Макис, господин Проди има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че едва сега виждам изследването. Е, вътре се съдържат във всеки случай много мисли, които според мен са решаващи най-вече във връзка с супермрежите за ток, по мрежите за високо напрежение. Е, да, тук се цитират е, данни, които действително е, променят нашето досегашно становище и биха могли да променят към по добра ситуацията и в подземните железници, и в наземните железници. Като казвам подземни, предвид метрото. Нека да сравним нещата от статистическа гледна точка, да видим дали не може да се намери едно по-добро решение във връзка с складирането на доставената енергия и на изразходваната енергия с помощта на вятърната енергия бихме могли да постигнем един по-равновесен микс и сега ще повторя това, което каза госпожа Албертини. Е, биомасата може да се използва естествено за производството на е, е, електроенергия от вода. Не е необходимо да се произвежда ток, след като той би могъл директно, така да се каже, да се складира. Благодаря. Благодаря и на експертите, които представиха презентацията. Два елемента. Отвъд 2020 година. Още сега знаем, че след тази година ще има нужда от нова подготовка, защото сега, докато се подготвим и десетилетието ще свърши. Искам да попитам как може да се подобри съхранението и как това може да окаже влияние върху цялата стратегия. Освен това, подхода отгоре надолу. Искам да разбера малко повече за него и за административните пречки. Тук може да се промени динамиката като се отчитат местните условия, а ние говорим за мрежи в целия Европейски съюз, и тъй като има координация и интеграция на всяко ниво, включително и на економическо, тук ще има въздействие. И накрая, ако има някакъв сериозен напредък в областта на ядрената енергетика, какво въздействие ще има тук? Този уикенд разбрахме, че Русия напредва изключително бързо в тази връзка. Благодаря. Турмес. Благодаря, Клод Тюрмес. Грация, Благодаря. Е, искам да поговоря по въпроса за това как се стига до координирано планиране по отношение на мрежите, нещо между подхода отгоре надолу и подхода отдолу нагоре. Това е нещо по средата, както каза и господин Корея де Кампуш. Днес е много трудно да получим достъп до данни относно потока на електричеството, защото всеки е, системен оператор държи данните само за свое собствено ползване. Ако има по-голяма координация между преносните оператори, ще е по-добре. Може да има центрове за координация, където да се събират всички данни. Така ще има повече информация, по-добра основа за планирането. Още един аспект, по който искам да поговоря – преди няколко месеца работих по проекта Helios. Целта беше в Гърция с доизвестна степен на немски средства големи инсталации за фотоволтайка. Доколкото разбрах, фотоволтайката в Бавария е по-ефтина, отколкото в Гърция. Казаха ми, че спреда, който се получава по отношение на слънчевата радиация е по-малък, отколкото спреда по отношение на достъпа до капитал. Ако Гърция има по-голям спред, то и фотоволтайката ще е по-скъпа в Гърция, отколкото в Германия. Същото въжи и за инвестициите в мрежите. В Ирландия, например, е много трудно да се инвестира в възобновяеми източници, защото това са компании, които заемат при по-неизгодни условия, отколкото компании от някои други страни. Трябва ли съответно да има някаква равнопоставеност чрез Европейската инвестиционна банка и не трябва ли чрез на намеса да се намалят по някакъв начин разходите за тези страни, които плащат толкова много? Благодаря, господин Коше. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Аз не чух от представящите доклада какво е равновесието между а, начините за произвеждане на ВЕИ и топологията на европейската мрежа. Очевидно трябва да има някаква връзка между двете. Ако смятате, че е, възобновяемите енергии е, ще е, дойдат от големите центрове, тогава ви имате определен тип а, мрежа с, с високо напрежение. Ако обаче, както в а, казва Джереми Ривкин, ако всяка къща, всяка кооперация, всеки квадрат, квартал или всяка е, кола ще произвежда е, възобновяеми източници на енергия, ще има милиони, милиарди малки производители на ВЕИ, е, които което означава, че те а, няма да представляват мрежа със същата морфология и топология. Така че искам да ви запитам каква е вашата хипотеза за 2050 година. Аз говоря за източниците на енергия. Дали става въпрос за а, малки единици, твърде разпространени и разпространени? пръснати или за големи електроцентрали. И накрая позволете ми да ви разкажа една история, която а, се случи в Националното събрание на Франция спря ток. Един наш колега каза, добре, омръзнани е да правим големи а, проекти, защото не може да се а, с, спазва а, закона на Киршов и трябва да се гласува друг закон. Grazie, la parola a Mazez Kukovic. Ultimo intervento, dopo diamo 5 minuti. Господин Кобич. Госпожа Капич. благодаря госпожо председател. Потребно. Благодаря много сърдечно за този толкова важен и навременен анализ, както и погледа към бъдещето. Тъй като техниката и технологиите са напреднали много, а, ние още днес можем да предприемем твърде много мерки. Не само да предвиждаме неща за 2050 година. Въпросът е как можем да преодолеем социалните пречки, как да убедим хората и политиците, че би трябвало да живеем в една по-здравословна среда, в една по-добра околна среда с помощта на възобновяемите енергийни източници, които ще ни помогнат да, създадат, да създадем нови работни места. Тъй като възобновяемите енергийни източници представляват голям потенциал за нови работни места, е, включително и в малките и средни предприятия. Комисията дали би желала да вземе думата, пита председателката. Не, очевидно не. Тогава Позволете ми да дам думата отново на е, двамата автори е, на е, изследването. Благодаря ви за този голям и интересен списък с въпроси. Радвам се да видя, че повечето въпроси са свързани с теми, по които се опитваме да намерим решение в този доклад. Говорейки за възобновяема енергия и интеграция имаме едно голямо уравнение с много променливи. И е много важно да се уточнят всички тези променливи, за да се намери решението на уравнението. Ето защо ние правим препоръка за повече научна дейност, за по-голям научен дебат. Това е едно от основните заключения в нашето проучване. По въпроса свързан с бариерите, могат ли те да бъдат пречка за развитието на пазара? Много важен въпрос. Последният въпрос, който беше зададен, също беше в тази връзка. В нашето проучване стигнахме до заключението, че повечето бариери могат да представляват обект на решение, но за да има решение, трябва да има политическа воля и ще имаме нужда от научна дейност и отдаденост. Освен това, много е важно обществото да приеме, е, че от е, подобно нещо има ползи. Трябва обществото да е на наша страна относно новото развитие. Сега ще дам думата на Матиас във връзка с няколко от зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря на трите основни групи въпроси. Съхранението и инвестициите в мрежите и възобновяемата енергия сама по себе си. Нека да започнем с последния въпрос. Беше зададен въпрос, не трябва ли да разгледаме и отпадъците като източник на възобновяема енергия. Според статистиката, 40% от отпадъците са възобновяеми и 60% са възосновата на изкопаеми горева, но така или иначе дори да се използва всичкия отпадък от домакинствата, например, в Европа, дела на тези отпадъци в възобновяемите източници няма да е толкова голям. Така че другите възобновяеми източници са по-важни от гледна точка на количеството имаше въпрос, не трябва ли да разгледаме други типове енергия и кой ще поеме разходите? Потребителя. Каза се, новите източници на енергия стават все по-ефтини. Ако погледнете фотоволтайката, намаляването в проценти е над 10 всяка година тези видове енергия се превръщат в нещо привлекателно за домокинствата. По-ефтино е да се произвежда електричество в къщи, вместо да се купува от доставчика. Това се нарича паритет по отношение на мрежите. Всяка година всъщност разходите намаляват, така че възобновяемата енергия има потенциал да намали разходите в средносрочен и дългосрочен план за всички потребители. По отношение на инвестициите в мрежите, в нашия анализ и презентация подчертахме, че е важно да има виждане и отгоре надолу, но трябва да направя една оговорка. Нашия анализ не включва в подробности инфраструктурния пакет, защото анализа приключи в средата на октомври, точно преди комисията да направи своето предложение по пакета. Така че трябва да се разгледа внимателно какво предлага пакета Нямаме тук подробен анализ, но ставаме свидетели на това, че няма достатъчно застъпен подход отгоре надолу в регламента, така както той се предлага в момента. Последният въпрос беше свързан с съхранението. Дали това е нещо като неравностоен партньор по отношение на разширяването на мрежите? В повечето случаи разширяването на мрежите ще е по-ефтино, но съхранението и разширяването на възможността за съхранение може да е нещо по-бързо като процес и в крайна сметка също да се окаже по-ефтино в местен план. Така че съхранението може да замени в средносрочен план на разширението на мрежите считано от днешна дата, например след 5 или 10 години. На местно ниво това е интересен вариант по отношение на сезонното съхранение. Господин Проди спомена, например, водорода като обект на дългосрочно съхранение. Това е така водорода или синтетичната енергия възоснова на водорода може да се използва като такъв източник на възобновяема енергия. Така че съхранението трябва да получи своята заслужена част в проучванията, но има редица пречки и основните естествено са свързани с разходите. Благодаря. Благодаря на двамата оратори. Мисля, че трябва да започнем с гласуването. Come si chiama quella signora che chiede la parola? Solo una questione, questa è il voto del PPE. Sieming. Merci Madame la Présidente. J'aurais une question à, à vous poser. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос, който беше много интересен. Аз искам да благодаря на преводачите, а, които ме държат в течение. Това е един отличен документ в ще бъде чудесно, ако го получим на родните езици на депутатите. Si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo a disposizione dei colleghi. Grazie. Да, мога да ви уверя, че ще бъде преведено на всички езици и ще ви бъде разпратено. Благодаря. Сега гласуваме. Господин Чичестър. Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. Преди да започнем да гласуваме, искам да кажа, че когато стигнем в списъка за данъчното облагане на енергийните продукти и електричеството, искам да кажа, че по а, изменение 103, 104 те трябва да се гласуват като допълнителни изменения към 102. Тоест, 103 и 104, когато стигнем до директивата за данъчното облагане, следва да се гласуват като допълнение на а, а, 102. Председателката прекъсва, когато стигнем до гласуването и така сега. Преминаваме към гласуването. Кой за? Против? Въздържали се? Приеме се. Преминаваме към член четвърти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Член 6. Коза, е против, въздържали се,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 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, приема се.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 Госпожо председател, по изменение 6 на компромиса имаме диференциран вод върху агенцията, която трябва да има своето седалище е, на едно място, другото е, седалище е в Атина. Ние бихме искали да разделим двете двата реда на предложението, защото ако поемем ангажимента да поставим тази агенция в Крит, би трябвало част от персонала да бъде в Гърция. И тук бихме желали да се диференцира вота. Commesso non possiamo accettare dei, degli split vote, mi dispiace. По отношение на компромис 6 не можем е, да приемем разделно гласуване. Освен ако наистина единодушно всички се обявят е, за това гласуване в две части. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 115 е, за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. 7А. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, ще направим проверка. Електронно гласуване. Гласуваме по компромис 7А. Електронна проверка. Край на гласуването. Още веднъж по правилника. Да, имате думата. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме компромис 7 без за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за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 А, а, извинете, 134. Е, за, против, въздържали се, приема се. 11-то изменение. Кой е за? Либе 11. 27 точка от преамбила. Не, не, очевидно аз нещо съм пропуснала. Седмо изменение е, Чичестър за, против, въздържали се, приема се. И сега 11 за. Либе 11 по 27 точка от преамбила. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 105 е, за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, не, извинете, 27 гласуваме сега. За, против, въздържали се, приема се. И сега вече 28 е, компромис. За, против, въздържали се, приема се. 153-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Следва. Да. Гласувахме ли по изменения 26 и 151, които са идентични? Окей, окей. Бяха вотато си. Да. Да, е, гласувахме ги заедно. Сто пятьдесят и четири, сто пятьдесят и пет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 против, въздържали се, отхвърля се. 124-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, Приема се. Имате думата. Госпожо председател, 125 отпада. Извинявам се, всъщност, вие отхвърлихте изменение едно, значи приема се. Але... Това вече окончателното гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. Добре. 51 гласа за. Дори 52 гласа за, 3 гласа против и един въздържал се. Добре, поздравяваме ви много сърдечно. Господин Чичестър има думата. Благодаря. Нека в началото да благодаря на колегите за това толкова гладко гласуване. Много се радвам от резултата. Така или иначе бих искал да отложим гласуването относно законодателната резолюция, за да може да имаме повече пространство за разговори с съвета и комисията. Така че бих искал да отложим гласуването за законодателната резолюция. Bene, abbiamo terminato. Passiamo. Председателката, да, добре, съгласни ли сме с това искане на докладчика? Да, всички са съгласни. Ще отложим гласуването по законодателната резолюция. Но да, да. Е, Секретарията казва, не е задължително да гласуваме сега, така че ще отложим това гласуване по законодателната резолюция. И сега преминаваме към следващата точка, е, която ще гласуваме. Преглед на шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за седмата програма за действие за околна среда. Докладчик е госпожа Готиерес с Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се. Приема се. 16. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 17. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 18. За, Седемнайсе. проверка. Да, ще извършим проверка. Електронно гласуване.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 Отхвърля се 25 гласа за, 26 против. Вие сте прави, аз сбърках, така беше. Имахте право да поискате проверка. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към поименно окончателно гласуване. Моля, пригответе електронни карти. Край на гласуването. 51 гласа 52 гласа за, няма гласове против, 4 въздържали се. И така, сега преминаваме към следващата точка. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал, стратегия на Европейския съюз за биологично разнообразие до 2020 година.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 въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, приема се 20. Добре, проверяваме изменение 30 по електронен път. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 54 за, 1 55 всъщност, един въздържал се. Благодаря. Сега преминаваме към храните, предназначени за кърманчета и малки деца и храните за специални медицински цели. Благодаря, госпожо председател, от името на е, докладчик е, Такова. Искам да кажа, че в съгласие с докладчиците в Сянка някои изменения бяха групирани в два блока. Първо мляко за малки деца и второ а, е, а, храни за а, хора, които имат нетолерантност към глутен. И следователно предлагаме да се отхвърлят тези изменения. Ще бъде включена бележка в обяснителния меморандум, в, с който ще се обяснят тези изменения, за да може да се анализира а, по достоинство тези важни а, въпроси. Благодаря. Господин Роде, ще разгледаме блоковото гласуване. Сега, изменени 53. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменени 56 за. Против? Въздържали се? Приема се да проверим. Проверяваме 56 по електронен път. Край на гласуването. 34 за, 18 против. Приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 в 4 части по първо гласуване. Кой е за? против въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвъртата част за против, въздържали се. Добре. Всичко се отхвърля. 60 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се, 79 за, против, въздържали се, приема се, 80 за, против, въздържали се, отхвърля се, 82 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се, 84 за, против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се, отхвърля се 86 за, против, въздържали се, приема се 87 пада, 89 за, против, въздържали се, отхвърля се 92 за,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 части, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част тогава всъщност другите три части падат. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, Добре, проверяваме 24. Режим на гласуване. Край на гласуване. 28 за, 25 против. Приема се. Изменение 25 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за,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 против, въздържали се. Приема се 42 за, против, въздържали се. Приема се. Блоково гласуване. Гласуваме по блок А. Кой е за? Против? Добре, ще проверим. Режим на гласуване по блок А. Край на гласуване. Двадесет и осем на 27. Добре беше, че проверихме. Приема се. Гласуваме блок Б. Коза. Е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. По Б. Режим на гласуване. край на гласуването. Отхвърля се 20 с 22 на 33 против. Преминаваме към 7 за, против, въздържали се, отхвърля се и окончателно гласуване по именно режим на гласуване. Край на гласуването. 47 на 11. Приема се. Ултимо вото. Последното гласуване. Изменение на директива 2003-96 ЕО относно преструктурирането на правната рамка на общността за данъчно облагане на енергийните продукции и електроенергията. Искате ли да кажете нещо? Не. Когато става въпрос за изменения 103 и 104, те трябва да се гласуват по-отделно, за да не отпаднат. Секретарията ми каза, че това вече е записано. Започваме с 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, 44. Всъщност първото се отхвърли, 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. Да, 25 на оказах, оказахте се прави. Отхвърля се. Кой номер беше това? 53. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Край на гласуването. 34 на 21. Приема се. Петдесет и пет и петдесет и шест заедно идентични за, против, въздържали се, приемат се. Номер 5. Извинявам се. Още веднъж. 55 проверка. Край на гласуването. 34 на 20. Приема се. По същия начин като предишното. 55 и 56 за, против. Изменение 5. Изменение 5. Извинете, каза председателката. Номер 5. Така ли? Добре. 5 и 60 заедно. За. Против. Въздържали се. Ще трябва да вдигате ръка, за да можем да преброим. 5 и 60. Край на гласуването. 34 за, 19 против. Вие не вдигате ръка. Затова се стигна до там. Приемат се 61 за, против, въздържали се, приема се. 6 и 62 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 7 и 64 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 66 за, против, въздържали се, приемат се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябваше да гласуваме и по 72, тъй като 9 се отхвърли. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 20 на 34 отхвърлят се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96-97 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за. Да. Поискане на госпожа Улфскок. Вие казахте да, ще гласуваме отделно. Извинява се председателката. И така. 103, 104. 103 ще се гласува в допълнение към 102, а 104 в допълнение към 103. 102 го гласувахме, ако не се лъжа. 103 в допълнение към 102. За, против, въздържали се, отхвърля се. И така отиваме на 104 в допълнение към 103. Така ли? За, против, отхвърля се. Или проверка.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 Секретарята току-що ми казва, че съм забравила изменение 92. Такъв е моят списък тук. 92 за, против, въздържали се. Възоснова на вдигнатите ръце мога да кажа, че се приема. И така стигаме до 105. Проверка по какво? По 92, така ли? 92 проверка. Текюза. Край на гласуването. 28 на 22. Приема се. 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, 107, 107, да, да, 107. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108 го гласувахме май, нали? 108. Добре, поименно 108. Начало на гласуването. Non l'appello nominale, facciamo la verifica. È stata chiesta. 108. Имаше молба за проверка по 108. Край на гласуването. 29 на 24. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е така, изменение Силвия пише тук, за, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 и 20 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Проверка. край на гласуването. 29 на 24. Приемат се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против,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 Край на гласуването. 26 на 25. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Край на гласуването. 26 на 26. Отхвърля се. Тридесет и пет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за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 против, въздържали се, отхвърля се. 40. За, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по именно. Край на гласуването. Край на гласуването. 27 гласа за, 25 против, 2 въздържали се, приема се. Така приключваме гласуването. Ако някой иска да се тръгне,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 За няколко минути ще дадем възможност на колегите, които искат да напуснат залата, да направят това. Bene, allora Passiamo al punto numero... Добре. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Механизъм за обмен на информация относно междудържавни споразумения между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. 45 минути са предвидени за разисквания по тази тема. 112 са измененията внесени по темата. Повечето от тях за сега са само на английски язик, но все пак имаме и превод на на една голяма част от измененията. Ще дам думата на докладчика Каринс. Той най-вероятно ще иска да ни каже нещо по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Всъщност на мен ми е много по-интересно а, какво ще кажат колегите, отколкото да слушам собственото си становище. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения. Някои от тях бяха много интересни, някои бяха доста озадачаващи. Това, което искам да кажа, че според мен този законодателен акт е много важен и ние като парламент трябва да приемем такова законодателство, защото смятаме, че в Европа трябва да има роля за комисията да се ангажира в, международните споразумения между държави, членки и трети страни и всичко това да бъде съгласно с европейското законодателство, тъй като това е много важно. А вторичната цел на това законодателство е в Европа да се създаде нещо като общ глас и общ подход в преговорите за доставка на енергия, защото това ще бъде много полезно за всички европейски потребители в Европейския съюз знам, че има съпротива от редица държави членки по това законодателство като цяло и по-специално в а, по отношение на всякакви задължителни аспекти. Следователно ще бъде много важно ние като парламент да излезем с максимално единен глас, за да може наистина да имаме влияние в съвета и в комисията. Имам два коментара. Единия всъщност е въпрос във връзка с внесените изменения. Първо, естеството на търговските споразумения. Когато четете различните изменения внимателно, виждаме, че има две страни на а, доводите. Според някои изменения се казва, че не трябва никакво търговско споразумение да бъде включено, независимо от това какви са те. От друга страна има изменения, че не само междуправителствените споразумения трябва да бъдат част от това споразумение, а и търговските споразумения. Аз предлагам ние нещо междинно, нещо средно междуправителствените споразумения всъщност да се отнасят за законодателство, а онези а, търговски споразумения, които са, от, които са свързани с междуправителствените споразумения, да бъдат включени. Според мен в член 7 се урежда а, поверителността и според мен е много важно в това законодателство да се каже съвсем ясно, че тогава, когато бъдат внесени търговски споразумения за оценка от комисията, а, тези споразумения да бъдат бъдат поверителни, да не бъдат направени достояние на другите държави членки, а да се провери съвместимостта на тези споразумения с европейското законодателство, но търговските аспекти да не бъдат правени достояние на други държави членки, които не са субекти по споразумението. Втората тема, която искам да повдигна, е свързано с изменение 112 до 114, именно включването или на включването на позоваване към споразумение за инвестиции. Четейки законите, измененията, бях малко озадачен не за това дали а, е, това е добра идея, дали тази идея има място в това законодателство. Аз проведох консултации с представители на комисията и доколкото разбрах, комисията не е съвсем наясно каква е необходимостта да се включат инвестиционните споразумения в това специфично законодателство, защото според тях тези инвестиционни споразумения се уреждат в други актове. За това искам да запитам вносителите какъв е, какви са им доводите. само по себе си нищо лошо, но от гледна точка на елегантността на законодателния акт аз не виждам а, смисъл. Искам да кажа, че утре ще се срещна с докладчиците в Сянка от други групи, поредица компромиси, които се опитваме да постигнем по въпрос за а, графика, имам нещо средно предложение, така че нито комисията, нито сектора да страдат ненужно. Мога да коментирам поредица от тези въпроси, но това са аспектите, които искам да спомена. Аспекта на търговските споразумения. Аз искам да приемем един малко по-среден подход и въпросите от депутатите, които внесоха а, предложения да се включат инвестиционните споразумения в а, този акт. А, комисията в консултации с мен също така смята като мен, но аз съм с една агностична позиция. Оставим на вас да прецените. Председателката, благодаря колега. Сега давам думата на господин Ланге, който е докачи в сянка. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на нашия докладчик много сърдечно за намерения компромис. Вие всъщност сте подбрали именно правилния подход в е, преговорите с съвета. Ние знаем, че много държави членки в съвета всъщност отхвърлят това законодателство. Така че при всички положения трябва да се постараем поне в Европейския парламент да постигнем колкото е възможно по-широко съгласие между всички политически групи, за да имаме една по-силна позиция при преговорите с е, съвета. Правилно е да действаме по очертания път. Има много предизвикателства, пред които сме изправени и очевидно ще трябва да надскочим собствените си граници. До 2050 година има сключени договори и те би трябвало да бъдат в центъра на нашето внимание, за да можем да изпълним и амбициозните си цели във връзка с енергетиката до 2050 година. Според мен е ясно, че на първо място става дума за междудържавни договори. Договори между държави и Европейския съюз. в случая не става дума за всички е, договори между търговски субекти. Е, съгласен съм с тази позиция на докладчика. На първо място става дума за междудържавни споразумения. Освен ако става дума за е, договори между търговски субекти, които са включени като част от е, междудържавното споразумение. Е, Включването на парламента, участието на парламента е изключително важен въпрос, тъй като естествено ние заедно определяме нашата политика в областта на енергетиката. Така че трябва да гарантираме е, достъпът на парламента до информация е, а това означава, че комисията трябва да ни предоставя всяка информация във връзка с тези договори и че комисията трябва да извършва проверка върху договорите, така че да може да се оцени тяхната съвместимост с законодателството на Европейския съюз. Е, комисията би трябвало да действа проактивно, не да чака е, държавите членки да й подадат сигнал или да й предоставят договорите, а да сама да е, извършва тези проверки върху договорите, за които е известена. Така и така. Стигам и до споразуменията, които са свързани с защита на инвестициите, да кажем енергийната харта. Аз бих включил и тази категория договори, за да напомня на комисията и на съвета, че когато в тези договори е включен един компонент за защита на инвестициите, парламентът има правомощия във връзка с процедурата за съвместно взимане на решенията, и тези правомощия трябва да се съблюдават естествено. Със сигурност има определени е, текстове в този дух в Лизабонския договор. Във всеки случай да напомним изрично на партньорите, че трябва да ги спазват. Е, колегата Жадо има думата. Благодаря, госпожа председател. Гласувахме миналата седмица в комисията Инта по становището по доклада, в което се подкрепя в общи линии работата на докладчика Карин с едно изключение, което аз не разбрах напълно. Липсата на воля от една страна на членовете на комисията ИНТА да се позовем на климатичната и енергийната политика на Европейския съюз. Е, проведе се дискусия по различните предизвикателства на инфраструктурата във връзка с възобновяемите източници на енергия и се вижда, че има една последователно всичко това се вписва в една и съща динамика и че целите трябва да се определят дългосрочно, така че в обсъжданията с господин Кярин ще настоявам в всичко, в което инвестираме и споразуменията, които приемаме с трети страни, да има тази последователност на нашите общи цели, които дефинирахме за 2050 година и по-рано. Sí, eh, gracias, eh, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. Това предложение на комисията е част от един пакет във връзка с съобщение на комисията. И всичко това е, е свързано естествено и с е, други актове и пакети е, в областта на енергетиката. Ние проведохме вече и достатъчно изслушвания. Не за първи път дискутираме по тази тема, така че доста време сме обсъждали и сме мислили по нея. Няколко въпроса ще поставя във връзка с малкото изменение, които съм внесла. Става дума за следното. Изясняване на понятието междудържавно споразумение. Споразумение между държава член и една държава член и друга държава член. Това е всъщност е, най-честия случай. Тази група договори би трябвало да се разглеждат по същия начин, както и договора, сключен между една държава член и компания, която се намира в. Е, която е собственост на държавата. Имам предвид както управлението, така и капитала на дружеството. Тоест и за тази втора категория договори би трябвало да въжат същите принципи на прозрачност както и за първата категория договори. Е това е всъщност основният момент е, в е, документа, който разглеждаме. Изключително важно е, е да обхванем именно и тези договори. Естествено, договорите с трети страни, те също са отрешаващо значение. Давам думата на колегата Видал Квадрас, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че към днешна дата нещата са ясни. След толкова много обсъждания по темата, ние сме стигнали до заключението, че е необходим такъв механизъм за обмен на информация относно междудържавните споразумения между държави членки и трети страни в областта на, на енергетиката. Естествено, важно е, е нещата да са легитимни, да са на основата на субсидиарността. Е, всяка държава член е, може естествено да сключи договор с трета страна е, във връзка с определени стратегически и търговски съображения. Не е приемливо във всеки случай е, определен договор от този характер с трета страна да се отразява негативно на останалите държави членки в Европейския съюз. Именно изхождайки от това разбиране, ние сме се захванали с темата и трябва да разгледаме естествено и конкретните измерения. Първо, обхвата на законодателството. От една страна междудържавните споразумения, е, споразуменията е, между търговски субекти в случаите, в които те са част от междудържавните споразумения. Е, госпожа Гарсия обаче застъпва едно трето мнение, което и аз поделям, както и други колеги когато става дума за междудържавно споразумение между една държава и а, държавно предприятие, този вид договори вече не могат да се разглеждат като частноправни търговски споразумения и би трябвало да бъдат обхванати също от е, регламента. Естествено, че комисията ще получава и информация, която е с поверителен характер. Това трябва да се има предвид. Така че е, и споразуменията с частни фирми, с частни предприятия също ще влизат в обхвата на съответния регламент, но комисията би трябвало да се съобразява естествено с поверителния характер на определени данни, на определена информация в съответствие с общностното законодателство. Някои смятат, че комисията би трябвало да има а, възможност а, да взима решението а, по свое осмотрение. Други смятат, че държа... а, комисията ще започва да действа в момента, в който държавата член се отнесе до комисията, когато държавата поиска намеса на комисията, естествено тя трябва да действа, но комисията би трябвало да може да действа и в случаите, в които държавата ще не е поискала изрично такава намеса. И естествено контролът е много важен. Контролът трябва да се осъществява не само в случаите, в които дадена държава член иска проверка на информацията, но и когато комисията, и това е съвсем логично, има основателни е, причини да приема, че дадено междудържавно споразумение или споразумение от е, категориите, които влизат в обхвата, се отразяват негативно на останалите държави членки. И накрая, ще кажа няколко думи за последствията в е, случаите на негативна оценка на дадено споразумение от страна на комисията. Държавата член би трябвало да е, е наясно, че съществува такава опасност. При подписването на е, споразумения, е възможно да се стигне до е, производства за нарушаване на договора, ако те наистина нарушават законодателството. Председателката, благодаря на колегата. Аз сега давам думата на представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Много се радваме, че комисията ИТРЕ като цяло подкрепя предложенията на комисията и даже се опитва да ги укрепи. Това е нещо положително. Нека да направя коментар по няколко от ключовите елементи. Започваме с търговските споразумения. Ако една държава членка делегирана търговска компания задачата да промени регулаторната рамка във връзка с едно търговско споразумение, например, което става въпрос за газопровод, то държавата членка ще поиска от търговското дружество да сподели това споразумение с органите. И комисията трябва да види това споразумение, за да направи оценка на съобразяването на тези споразумения с европейското право. Естествено, поверителността на информацията е важна и тези правила ще се прилагат. Държавите членки имат правото да информират комисията относно поверителността на информацията, която се изпраща към комисията. По отношение на сроковете, нека да направя един коментар относно предварителната оценка на така наречените AGIs. Основната идея е междуправителственото споразумение да отговаря на правилата на вътрешния пазар, на законодателството, свързано с сигурността на доставките. Комисията трябва да бъде информирана и да участва от самото начало на преговорите. Само така ще се постигнат а, тези цели. Ето защо трябва да има предварителна оценка, но времето за нея ще се намали. Ако комисията получи твърде малко време за предварителна оценка, то комисията няма да може да даде окончателен отговор, но ще трябва да даде своя отговор под условие. И ние не смятаме, че е в интерес на държавите членки, инвеститорите или потребителите това да става. И Последен коментар по отношение на инвеститорските споразумения. Ако трябва да се каже, че двустранните такива споразумения ще бъдат контролирани, особено във връзка с съобразяването им с вътрешния пазар, такива препратки ще трябва да се включват в самите двустранни споразумения. Регламента обаче не е прият и не можем да изпреварваме резултатите от процедурата по съвместно взимане на решение. Както знаете, предложеното решение за междуправителствените споразумения включва задължение за отчет за комисията. Двустранните енергийни споразумения ще бъдат взети предвид, когато се правят тези доклади. Благодаря. Благодаря. И накрая давам думата на докладчика господин Каренс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми колеги, за изказванията. Няколко коментара. По отношение на приложеното поле. Е, темата трябва да бъде разгледана на срещата на докладчиците в Сянка, а именно дали парламента трябва да се вземе предвид, когато става въпрос за междуправителствените споразумения. Дали това ще влиза в приложеното поле, начин на договаряне? Разбирам какво казват колегите. проявявам интерес и трябва да видим утре дали има консенсус в парламента. Ако парламента приеме съответната формулировка и бъдем подкрепени на гласуването, приемаме а, текста и ще видим каква ще е реакцията. Може да си я представим на някои правителства, които са скептично настроени така или иначе. Може би това няма да е нещо лошо, защото понякога е добре да има ясна позиция. Разбирам тази идея. Доста се променя така приложеното поле, но няма да коментирам повечето. По отношение на необходимостта от яснота, господин Видал Квадрас спомена, че трябва да сме наясно с последиците на отрицателна оценка. Напълно съм съгласен. Има процедура. Тя се включва в компромиса, по който работя. Комисията информира държавата членка. Държавата членка трябва да вземе предвид тези коментари и ако се пренебрегне научната информация, може да се започне процедура по нарушение. Естествено, препоръките на комисията не са задължителни, но ако комисията смята, че действията са в разрез с европейското законодателство, комисията може да започне процедура по нарушение и ще трябва да обмисли такава възможност. По отношение на това, което се казва в различни предложения, макар че формулировката е една и съща. Ако не се лъжа, такова предложение има от зелените и социалистите и демократите, именно, че трябва ясно да кажем какви са целите във връзка с енергетиката и политиката за борба с измененията в климата. Аз мисля, че формулировката трябва да е малко по-широка, утре ще обсъдим. Това не съм против идеите, по-скоро става въпрос за точната формулировка и за позицията на парламента. Чухме отговора на комисията относно инвеститорските споразумения. Тази тема трябва да се обсъди утре и да видим дали можем да стигнем до споразумение. по други теми, всъщност аз май вече коментирах всичко. Благодаря още веднъж за измененията за дебата и очаквам с нетърпение срещата на докладчиците в Сянка утре. Бейне град. Добре, благодаря колега Каринш. Ще има нещо като проверовачно гласуване за преговорите със съвета. То ще бъде на 28 февруари тази година. Последна точка от дневния ред. електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар. Госпожа Цикал. Abbiamo a disposizione 45 minuti e quindi questi sono i tempi del nostro. Имаме 45 минути за това за тази точка. Благодаря, госпожо председател. Електронно управление и конкурентноспособен единен цифров пазар са много важни теми. Програмата за цифровизация е важна част от стратегията Европа 2020. Много неща могат да се кажат по тази тема. Ще се опитам да направя едно кратко експозе, така че колегите да имат повече време за изказвания. За мен е особено интересно да чуя тяхното мнение. Важен елемент са информационните и комуникационни технологии, за да можем да говорим наистина за иновации. Програмата за цифровизация предлага различни възможности по отношение на електронното управление. Да кажем, подкрепа на трансграничните е, услуги, е, съвместимост на електронните услуги и дейности, създаване на важни центрове като основно звено за контакт и информационни услуги, но също и стандарти по отношение на информационните и комуникационните технологии. Нека да се спра накратко на някой от тях. Историята е следната. 20 са основните е, системи за доставки е, на електронни услуги, свързани с е, лични данни, с е, разрешения за строеж, е, електронни библиотеки, и промяна на местоживеенето, както и много други. По отношение на малките и средните предприятия, да кажем ДДС, корпоративен данък, митнически декларации и много други. За да можем да измерим напредъка в областта на електронните услуги, използваме една рамка, която включва четири етапа. Информация, възможността да се получават онлайн формулярите и възможността за попълване на формулярите по електронен път. 82% до този момент е, е електронното управление в е, Австрия, в е, Дания, в Естония и Швеция с най-високият процент. Има и други държави, които отбелязват солиден напредък, така наречения стопшап, шап вече се е, прилага в е, Дания, в Австрия, в Обединеното кралство и би трябвало да се възприеме и от други държави. На, е, по отношение на онлайн усъвършенстването на индикативни услуги, водещи са Малта, Португалия, Швеция, Австрия, Словения и Естония. Има няколко ключови фактора – които допринасят за една по-добра съвместимост, оперативна съвместимост. Това са предоставените на всички стандарти по отношение на управлението на електронната идентификация, на частните ключове, а също и по отношение на електронния подпис, тъй като една голяма част от приложенията са свързани с процедура за акредитиране на национално равнище. Една пълна оперативна съвместимост може да се постигне само когато националните е, служби са в състояние да акредитират и е, предлагащи е, електронни услуги от други държави. Повечето държави вече са признали валидността на електронния подпис в рамките на своите електронни услуги За съжаление, на европейско равнище е, няма е, връзка, няма рамка, която да осигурява е, обмена на електронни подписи между държавите. За съжаление, за 2011 година само 50% от е, потребителите са използвали формуляри онлайн. Интернет не се използва достатъчно. Както граждани, така и предприятия все още не използват целият спектър от електронни услуги, които се предлагат. Най-вече по отношение на мобилния интернет трябва да се предприемат по-активни действия. Електронното управление също е много важно за Европейският съюз, защото то води до намаляване на административните разходи. Много често, когато националните органи работят в тази област, се оказва, че те трябва да преодоляват големи затруднения една голяма част от услугите, които се предлагат, е, се базират на електронния подпис и на електронната идентификация. И тъй като е, няма трансграничен характер в това отношение на всичко това, което е предприето от държавите членки, не можем да постигнем истинския ефект. Би трябвало да се създаде една е, правна рамка на равнище Европейски съюз за признаването и на електронния подпис и на електронната идентификация. Ние приветстваме плана за електронна идентификация, както и проекта СТОРК за трансграничните електронни услуги. Ние е, освен това, призоваваме комисията да предприеме актуализация по отношение на електронните услуги и не да променя съществуващото законодателство, а направо да подготви проект за нова директива. Нуждаем се, освен това, от е, е стандартизация в по-голяма степен. Е, по този начин ще се действа по-ефективно. Оперативната съвместимост е, изисква във всеки случай оперативна съвместимост на ключовите е, услуги, а също и мерки за електронно управление, за електронна администрация, както и един определен е, план за действие по отношение на отварянето на вътрешния пазар. Естествено, е, всичко това, за което говоря, трябва да бъде подчинено на принципа на е, прозрачност. Трансграничната система трябва е, да бъде част от системата за защита на критичната, на уязвимата инфраструктура. Публичните разходи представляват 16% от БВП. За това ние Призоваваме за това до 2050 година всичко, което е предмет на държавни поръчки в областта на държавната администрация в Европейския съюз да бъде обхванато от електронното управление както и да се разшири неговото приложение по отношение на малките и средните предприятия. Като тук е, смятам, че трябва да има два етапа. Един етап преди и е, втори етап е, след създаването на и подписването на договорите. Така че вторият етап най-вероятно ще започне след 2015 година. Това ще бъде най-важният е, е, метод, най-важният подход за Европа до 2020 година. Е, Факторирането, електронното факториране е изключително важно. То предлага много предимства. То намалява разходите както по транспорта, така и по изпращането на документите по почта или с куриер, ние подкрепяме намеренията за разширяване на електронното фактуриране и е, призоваваме държавите членки да е, се възползват от съществуващите модели в някои държави, като Дания, Швейцария, е, Швеция, например, които са създали и електронни е, или служби за електронно фактуриране. Смятаме, че всички държави би трябвало да последват техния пример, колкото е възможно по-бързо. Не бива да забравяме в тази връзка, че има и потребители, които нямат е, все още е, достъп до интернет, така че би трябвало за тях да се предвиди възможност е, документите да се предоставят е, на хартиен носител. Пакета от мерки предвидена от комисията по отношение на данните е, предвижда редица нови елементи. Е, Connecting Europe е много важен в тази връзка. Предвиждат се е, големи суми за създаването на широко в е, интернет. Много е важно именно с помощта на предвидените средства да се разшири електронното управление, да се изгради един конкурентно способен цифров пазар. Оперативната съвмис... съвместимост продължава да бъде един ключов елемент. Благодаря на всички за вниманието. Очаквам с интерес вашите мнения, колеги. Благодаря, господин Калас има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко бих желал да благодаря на докладчика госпожа Чикао за подготвения доклад. Тя представи основните елементи, много важни въпроси. Трябва да представим проблемите, това, което не тече гладко, когато говорим за електронно правителство. Трябва да създадем нови гъвкави цели, за да може държавите членки да ги постигат по-добре. И в същото време това трябва да става по такъв начин, че онези, които са напреднали, да се насърчават, а да не им се пречи. Трябва да има ниво на предоставяне на услуги, което ще гарантира един минимум, едно минимално функциониране на ниво Европейския съюз. Госпожа Цикал има някои добри предложения за това как може да се насърчи електронното управление и други услуги, които могат да се окажат полезни за конкурентоспособността на Европейския съюз на вътрешния пазар. Това е един документ, който може да послужи за добра основа и да внесе подобрение. Аз подкрепям позицията на госпожа Цикао по отношение на целите за цифровия дневен ред. Трябва да се опитаме да нагодим съществуващото към новите инициативи. Госпожа Цикал се изкушава да предложи технически решения за електронното управление, електронната фактура, електронната идентичност и така нататък. Аз мисля, че комисията ИТРЕ обаче не трябва да дава конкретни решения. Това не е наше задължение. Ние трябва да бъдем технологично неутрални. Имам редица предложения за изменения, които отговарят на позицията на НП. Искам да има повече гъвкавост, гладкост за отделните държави членки. Може да има редица отстъпки за частния сектор, да има по-голяма подкрепа за малките и средните предприятия. и трябва да има бъдещи възможности за развитие на цифровизацията като цяло. Електронното управление е важно, както в частния, така и в обществения сектор. Онези държави, членки, които са сериозно засегнати от кризата, като моята страна Гърция, например, трябва да разберат, че електронното управление – е идеалното решение. Това може да подкрепи производителността, прозрачността и така нататък. Това може да стане независимо от положението на страната и независимо от докъде тя е стигнала в електронното управление. Докъдето и да е стигнала, винаги има някакви цели, които могат да се постигнат. Тези чисто нови технологии дават много големи възможности и могат да създадат а, нови варианти за развитие на гражданите. Благодаря. Grazie, la parola alla signora Mazes Kukovic. Hvala lepa, госпо председница. Е, хвала туди... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за много интересния доклад. Бих искала да направя едно допълнение и да предложа някои нови моменти. Моята страна, Словения, до преди няколко години бе една от водещите държави по отношение на електронното управление в администрацията. Но именно в областта на здравеопазването не успяхме да постигнем необходимото. Трябва да се има предвид, че понякога възможностите на държавите членки са ограничени. Би трябвало отгоре надолу да се създаде също достъп е, до информация. Така че на европейско равнище информацията да бъде достъпна на всички равнища, включително и на най-низкото равнище, тогава вече наистина ще можем да говорим за е, едно е, широко електронно управление и да се радваме на успехи. Благодаря, казва председателката. Има ли други изказвания? Господин Кели. Madam Chair, very briefly, благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да кажа, че подкрепям 100% това, което беше казано. Аз мисля, че Европа трябва да стане по-едина в сферата на електронното управление, електронна търговия и всичко друго електронно. Когато младото население знае толкова много за електронно, електрониката, трябва наистина да се възползваме от това и да създадем потребности и навици, за да се използва електронното управление. Е, за 4-5 години можем да революционализи... революционализираме цялото управление и економическата ситуация дава много голям а, потенциал. Сега само 75% а, търгуват извън Европейския съюз. 87% не търгуват. Така че има много голям потенциал да се въведат тези мерки и ние трябва да направим всичко в подкрепа на това предложение. Благодаря. Комисията има думата. Много благодаря. Добър ден. Бих желал да благодаря на докладчик за проекто доклада. Мисля, че той че тя е успяла да предаде в 13 страници на една много широка и обширна тема като електронното управление. Аз ще се огранича върху плана за действие за електронното управление. Отново искам да кажа, че приветствам становището на докладчицата върху основните аспекти, които според нас са от изключително важно значение не само общо за електронното управление, но и за единия цифров пазар – ние приветстваме нейните становища по относно необходимостта от интегриран подход към електронната самоличност, електронния подпис и признаването на този електронен подпис. Комисията ще представи а, проекто регламент в тази сфера до края на пролета. Ние смятаме също така, че това е много важно, за да може всеки да пожъне и да се възползва от потенциала на електронното управление. То е добро за бизнеса, добро за гражданите и за публичните администрации. Без е, електронен подпис и електронна самоличност, това няма да бъде необход... възможно. Необходимо е хармонизирано взаимно признаване на тези системи на европейско равнище и единствено това ще направи възможен цифров пазар. Освен това, ние отчитаме, че, за, че това е изключително важно за електронните обществени поръчки, особено за малките и средни предприятия, тъй като това ще доведе до по-висока ефективност, по-малки разходи и това е изключително важно за развитието на единия цифров пазар. И в заключение бих желала да кажа, че подход, който наблюдаваме в този проекто доклад отговаря много на плана за действие, който, по който ние работим. Благодаря председателката, благодаря. Иска ли докладчика да добави нещо? Позволете ми преди всичко да благодаря на всички колеги, както и на представителя на комисията за казаното от тях. Все още има пречки. Във връзка с обхващането на всички аспекти, е, тъй като има ограничения е, за обема на докладите, точно при тази тема може би би било добре е, така, задължителните обеми да е, могат да се надхвърлят. Що се отнася до програмата за цифровизация е, и за електронното управление, смятам, че по този начин могат да се създадат много работни места в Европа. Едно предприятие от Франция, например, днес няма възможност да участва, да кажем, в обществени поръчки е, в България, обявени в България, именно поради липсата на е, оперативна съвместимост по отношение на електронните подписи. Съществуват и други технически проблеми, административни и законови проблеми е, и трудности, които трябва постепенно да се преодоляват една част от е, пречките бяха отстранени по линията на директивата за услугите, но ние ще трябва да продължим с е, създаването на една по-удобна за предприятията електронна среда. Не става дума само за ръководни постове е, в управлението, т.е. не само за информиране на тези, които са най-високо, горе, на върха, но и за всички по вертикала и които могат да предлагат електронни услуги или да ги ползват. Много е важно и на местно равнище да се предлагат е, електронни услуги, когато един е, европейски гражданин се прехвърли от е, собствената си държава в друга държава, за да следва, например, той е, ще може е, да поддържа контакт с е, националната администрация, да заплаща данъците си, да подава данъчните си декларации по електронен път. Ето, по този начин ще създадем един истински конкурентноспособен единен цифров пазар в Европейския съюз. Нека да ви дам и още един много важен е, пример за електронния подпис. Чрез е, електронни средства, по електронен път, ние успяваме да създадем е, и да реализираме големи економии по отношение на електронната идентификация. Много държави Междувременно вече са реализирали економии до 30% именно по този начин във връзка с определени електронни услуги. Много е важно да се предлагат електронните услуги, още повече, че в рамките на единния цифров пазар се предлагат навсякъде услуги и продукти. В този смисъл съм убедена, че както бюджетът, който се предвижда от комисията, така и е, инструменти като Connecting Europe и други е, ще изиграят една много съществена роля до създаването на конкурентноспособен единен цифров пазар до 2020 година. Естествено, не бива да се забравят и е, националните финансови бюджет, е, ресурси от националните бюджети. Много е важно, естествено, първо на национално равнище да се създаде съответната е, система за електронно управление и след това нещата да се свършат е, именно по линията на оперативната съвместимост. Много, много благодаря за това разискване. Вашите мнения, вашите становища са изключително ценни за мен. Е, и тъй като има различия в отделните държави членки. Очаквам с голям интерес и вашите изменения, за да мога да ги включа в моите размисли в доклада и надявам се Европейският парламент ще излезе с една единна силна позиция. Благодаря за обобщенията. Крайен срок за внасяне на Извинения. А, сряда, 15 февруари, 12 часа по обед. Следващите заседания на комисията са на 27 февруари от 3 до 6 и половина след обед и на следващия ден от 9 до 6 и 30. Толкова по дневния ред. А, заседанието е закрито. Благодаря на всички и всичко най-добро.